Hello and uh, welcome to this. Здравейте, добре дошли на този семинар. Започваме веднага. Най-напред искам да кажа, уважаеми депутати от Европейския парламент, уважаеми депутати от националните парламенти, драги гости и колеги, е, за мен е удоволствие да ви приветствам на семинара, посветен на пола и здравеопазването. Както чухме, Европа преживява огромно, преми, огромни потоци от беженци, мигранти, които са жертви на преследване и насилие основано на пола. Най-уязвимите сред беженците са непридружените жени, които пътуват сама, бременни, кърмещи жени, млади момичета, и непридружените малолетни лица с увреждания и възрастните. Има много остри потребности, на които трябва да се отговори в приемните центрове, преходните центрове, докато чакат решение. Ситуацията е трудна и всички имат свои потребности, които искат внимание. Но ситуация, специфик, специфичните потребности на жените трябва да бъдат отчетени. Тук не искам да изпреварвам доводите, които ще изтъкнат нашите експерти, оратори. Затова веднага ще дам думата на първата гостенка, госпожа Вирджиния Лангбар, директор на Европейския институт за равенство на половете. Тази организация са организира настоящия семинар и дава принос към работата на комисията ФЕМ на Европейския парламент. С радост ви даваме думата за 3 минути. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, колеги. Това, на което сме свидетели днес, няма прецедент и то оказва натиск върху държавите членки да окажат подкрепа на нарастващия брой бежанци, които пресичат нашите граждани, водени от надеждата за по-добър живот. Никоя страна, ни, нито институция беше готова за тази ситуация. Международните организации непрекъснато повтаряха, че липсват основните е, условия и помощ за най-спешна помощ. В този контекст е очевидно, и все по-трудно да се каже, че трябва да бъде направено още трудното пътуване, което беженците и мигрантите предприемат към Европа е рисковано и трудно за всички. И здравните потребности изискват спешно внимание. Защо трябва да обърнем специално внимание на жените и момичетата? Първо, заради техния пол, и жените беженци са изложени на, специ... на специфични рискове, насилие основано на пола, репродуктивни права, репродуктивно здраве, които изискват да се отчетат специфичните потребности на жените. Хуманитарни доклади говорят за нарастващ брой бременности сред жените. Много от тях са били жертви на психологичен тормоз – има опасност от осложнения, преждевременно раждане и дори смърт. Големият брой малки деца говори за големия брой кърме, кърмачета, които има опасност да развият деформации. Големия брой деца говорят за това, че трябва да се приспособят приемните центрове. В сравнение с миналата година, жените и децата са почти 60% от беженците и мигрантите в Европа в момента. Това са най-уязвимите, които имат нужда от конкретна подкрепа. Тук трябва да споменем сами жени, кърмени, кърмещи жени, непридружени малолетни лица, лица с увреждания. Системата за подкрепа трябва да се адаптира с оглед на тези потребности. Следващите оратори ще споменат по-подробно потребностите на тези жени. Ще се спра само на два аспекта, които според мен заслужават допълнително внимание. Първо, Жените и момичетата са изправени пред риск от насилие, основано на пола. Има много данни, че жените, особено пътуващите сами, и са изправени пред опасност да бъдат подложени на насилие. Претоварени, пренаселени жилищни помещения без бани, отделни бани и туалетни увеличават опасността от агресия. Момичетата и жените имат нужда от безопасни пространства. Пространства, където да могат да кърмят и да се грижат за своята хигиена. Повече, има нужда от повече жени, медицински специалисти, в това число гинеколози има нужда и от специалисти в областта на психосоциални услуги. Следващия проблем е по-лесен достъп до медицински услуги. Много често жените и момичетата няма достъп до медицински услуги в транзитни приемни центри, това число неотложна медицинска помощ. Липсата на е, езикови познания и на преводачи увеличава уязвимостта им към трафиканти и други опортунисти. Има нужда от повече жени преводачи, за да се осъществи контакт между бежанците и служителите. Отделни места за, за поверителни разговори, за да могат жените да получат помощ. Това са само няколко примера за най-спешните потребности. При пристигане в държавата крайна цел, жените имат нужда от допълнителна помощ, т.е. нашите медицински служби ще трябва да се адаптират Жените, мигранти и беженци изпитват а, е, трудности, когато имат нужда от здравна помощ. В някои културни среди е неприемливо жените да бъдат лекувани от мъже. Това означава ли, че трябва да, остане, да оставим тези жени извън здравните услуги? Липсата на здравни услуги в близост до беженските центрове да е, не недостъпни транспортни връзки до здравните центрове означава, че медицинска помощ се търси при най-спешните случаи. Най-сетне трябва да се спомене, че някои от беженците, които влизат в Европа днес, по една или друга причина могат да станат нередовни, което ще ограничи допълнително достъпа им до медицинска помощ. Предизвикателствата са, много, са многобройни и се надявам, че днес днешната дискусия ще очертае някои от възможните решения, които да повлияят положително върху здравния статут на жените беженци. Благодаря. Благодаря, госпожо Лангбак. Сега ще дам думата на вторият оратор, професор Хана Брадзе. В момента тя е професор в катедрата по социология в университета в Упсала. Тя работи в областта на връзката между омразата, расизма, тя, рабо... тя извършва социологически проучвания, които се публикуват онлайн. Заповядайте, имате думата за 10 минути. Много ви благодаря. Благодаря. Аз ще говоря по-конкретно за проучвания, които направихме за СЗО Европа. Вниманието беше насочено върху подобряването на достъп до здравеопазване за търсещите обежище и бежанците. За разлика моралните и правни основания за предоставяне на е, услуги за е, жените беженци, научните данни са фрагментарни. Един, има един проблем е, че, има, че няма е, е, общоприяти дефиниции за това кой е мигрант, кой е мигрант, кой е незаконен мигрант, тъй като тук се намесват много политически фактори. Въпреки фрагментарните научни изследвания, има доклади от НПО, които показват, че има остра потребност от грижа за бременните жени и майките. Е, и има сериозни проблеми, свързани с психично състояние. Съществуващите проучвания говорят за петкратно увеличаване на тези състояния. Има много непосрещнати нужди за много медицински състояния, но няма проучвания. Научните изследвания също така говорят за проблеми, свързани с комуникацията и езика. Очевидно, тук става дума за затруднена комуникация, но това не е въпрос само на език, става въпрос за очаквания, разбиране, несигурност и липса на доверие. Така че не става дума само за предоставяне на езиков превод. В научните данни има ограничен брой е, разкази от беженци. Там обаче, където чуваме гласовете на беженците, дефинициите за здравеопазване са холистични. Не, че искат антибиотици, искат е, контекст, в който да се чувстват е, добре. И това са приоритетите, които чуваме. И възоснова на наличните данни можем да кажем ясно, че всъщност нормативната база на миграцията създава проблеми. Центровете за задържане, продължителността на процеса, подаване на статут са причина за проблемите. Бюрократичните пречки, разходите, особено във връзка с социално-осигурителните системи, са също източник на проблеми. Приема се, е, и моята колега ще се спре на това, че травмата преди, стигане, преди достигането на Европа е източник на проблема. Е, може да се каже, че травмите се създават и осложняват и след пристигането. Вече чухме защо жените са особено уязвими към проблемите. От е, научните данни знаем, че здравното обслужване има нисък приоритет. Онова, което е, има по-висок приоритет е събиране на семейството, среда, е, в която да се чувстват защитени от дискриминация, работа, която да не води до е, стигматизация. Всичко това води до по-добро здраве и можем да кажем, че това ще стане, когато е, различни агенции за, започнат да си взаимодействат. Тогава, когато е, здравните, онези, които предоставят здравни услуги, отидат при жените, вместо да очакат жените да отидат при тях. Всъщност, е, е, това може да се реши с няколко практични мерки, да се предвиди по-дълго време за медицински преглед с оглед на превода да се осигури транспорт. И сега, ако трябва да предложа няколко мерки, ще започна с премахването на правните пречки пред травното обслужване. Предоставяне на здравна помощ за бременни жени, независимо от беженския им статус. Предоставяне на правни услуги, за да не, е, и правна помощ, за да не се налага да се обосновават и обясняват, за, за да не се засилва травмата. И разбира се, защита на уязвимите групи, за да не се допуска стигма. Ни твърдим, че тези жени са уязвими е, по различни причини, които не винаги излизат в научните данни. И накрая, приспособяване на модела на здравеопазването, е, която да отчита факта, че мобилността е новата норма. Говорим за миграционна криза, смятайки, че тя ще тя ще престане да съществува, след като причините за миграцията и беженските потоци изчезнат. Мобилността обаче по всяка вероятност ще се запази. Благодаря. Сега ще дам думата на третия е, експерт, госпожа Монтадо, която работи в неправителствена организация, помагаща на жените, мигранти. Е, работи в областта на... Ще ни представи е, опита на Лекари без граница. Благодаря ви. Всъщност аз е, бях подготвила и слайдове, но може би има някакъв, някакъв технически проблем. Да изчакаме малко. Want to introduce my small speech, saying that in fact... Всъщност, за мен е странно да бъда представена като експерт, защото аз съм по-скоро свидетел. Аз работя на терен в Гърция, в Сърбия. Е, съвсем скоро всъщност бях в Гърция и се опитвам да бъда гласа на хората, които виждам ежедневно. Може би трябва накратко да обясня с какво се занимаваме. През 2015 година и в Гърция, и в Сърбия дадохме около 100 000 здравни консултации – тук виждате и по-подробната информация, какъв вид клиенти, пациенти, те са по балканския маршрут, има и такива в Сицилия. 89% от жените, които консултирахме, бяха всъщност бремени. Има и непридружени малолетни и непълнолетни, 3% от които са жени. Нещо, което за нас беше новост. И всъщност това е една плашеща новост, защото това са наистина непридружавани малолетни и непълнолетни и някои от тях по на 12-13 години – Разбира се, това са данни от нашите кабинети, не са някакви данни за всички мигранти, но все пак една моментна снимка. Това, което се опитваме да предоставим са здравни грижи. Ние сме здравна организация, първични здравни грижи, подкрепа и при необходимост насочване към болница. В този контекст обаче здравната грижа означава нещо много повече от обичайното. Ние работим заедно с културни посредници и тяхното участие само по себе си вече е терапевтично, защото пациентът знае, че може да говори собствения си език, да се изрази както желае. Това е част от подхода ни. При необходимост, както казах, насочваме тези хора към болниците, но повечето от тях не желаят да отидат в болница. И това ни връща към посоченото от колегите. Всъщност, правните обстоятелства в живота на тези хора са и основната пречка – те е, се страхуват да потърсят здравна помощ. Ние много добре знаем, че тези хора са минали през травмиращи преживявания и за това разчитаме и на лекари и сестри и културни посредници, но също така и на психолози. Разбира се, работата не е лесна, защото ние Виждаме този човек за кратко, еднократно, но се опитваме да разработим метод, разчитаме на метода на СЗО, първа психологична помощ. Това всъщност са поредица от дейности, които намаляват стреса в момента. Ние знаем, че няма да решим психологическия проблем на тези хора, защото травмата остава за много дълго време и те ще живеят с тази травма и със страните по дестинация, но поне се опитваме малко да ги облегчим. Знаем много добре, че тези хора имат нужда не само от здравни грижи, Всъщност здравето за тях не е приоритет. За тях най-важното е да има какво да ядат, къде да се настанят, особено през зимата, да имат покрив над главата си. Затова и ние се опитваме, заедно с здравните грижи, да предоставяме и възможности за настаняване, които са отоплени, защото в Сърбия имаше случай на хипотермия с измръзнали крайници. Опитваме се също така да разпределяме отдела, понякога храна, дрехи, организираме и превоз. Изобщо се опитваме да предложим цял набор от подпомагащи услуги, като разчитаме и на други местни групи, тъй като ние не сме в състояние да предоставим всичко. Знаем, че се извършват операции по търсене и спасяване в Средиземноморието и все повече в Егейско море, защото знаете колко смъртни случаи има и в Егейско море. Това, което се случва е наистина шокиращо. Турция е много близо, но въпреки това хората предприемат опасни пътешествия. Дори да има наземна граница или законова възможност, тези хора предпочитат да предприемат рискованото пътуване по море. Разбира се, всичко, което правим е капка в морето, ние трябва да говорим най-вече за самата криза, причинена от човешки действия. Ако говорим за жените, то от всички жени, с които работим, можем да кажем, че най-разпространените заболявания са гастроинтестинални, травми, рани, най-вече заради насилието в страната по происход и по време на този преход, включително и в европейските страни. Всъщност много е тревожно, че почти половината от тези случаи на насилие са насилие от страна на институционални органи. виждаме и болести, които всъщност не забелязвахме преди 2014 година, но сега има доста хора с диабет, сърдечно-съдови заболявания заради увеличаване на възрастта на жените. Ние се опитваме да осигурим лечение за месец-два с надеждата, че в крайната дестинация тези хора ще получат необходимата грижа. Издаваме им и здравни удостоверения. Надяваме се да получат грижи, но разбира се, няма как да знаем дали това ще се случи, защото понякога крайната дестинация се оказва различна от мечтаната. Има и доста симптоми, свързани, не знам дали да кажа, с психичното здраве, но това са е, жени, които страдат от тревожност, депресия, травми, различни видове разстройства. Затова и аз ви казах, че ние се опитваме да проведем един кратък курс, но това са проблеми, които дълго ще останат. Десет процента от жените са бремени, някои от тях раждат на пътя. Децата оцеляват, но така или иначе много от тях се обръщат и към нас. Лошото е, че колкото и да са болни тези жени, те не искат да постъпят в болница. Аз бях на границата между Гърция и Сърбия в един часа през нощта, наскоро в и, и тази жена, която беше бремена в седмия месец, страдаше и от жълтеница. Ние и казахме, че трябва да постъпи в болница. Тя отказа категорично. Тя каза, че за нея е най-важно да продължи да се движи с групата и всъщност това и направи. Страхуваше се, че ще затворят границата и повече няма да я отворят. Питам се понякога какво ли се е случило с нея и с детето и, но това е само една от многото. Те просто не желаят да постъпват в болница, дори и когато са в много лошо състояние. Накрая просто ще кажа, че това са хора, които имат нужда от закрила, не само възоснова на националността им, както е за съжаление по-настоящем. Те просто имат нужда от закрила, защото са уязвими по причини свързани с тяхното минало, но по време на миграцията първоначалното им състояние се влушава заради липсата на грижи, липсата на достойно отношение. Накрая ще спомена само още един пример. Е, пак на гръцко-сръбската граница попаднах на 7 годишно дете от Иран. Момиченце в беженския лагер. Майката ми показа здравното удостоверение на това момиченце. Всъщност той е с много сериозен сърдечен проблем. Има нужда от трансплантация. Поисках закрила от всички местни агенции да се помогне на това дете, но те отказаха. Казаха, че детето е от Иран. И в този случай това дете няма друг избор, освен да попадне в ръцете на незаконните трафиканти. За мен това е абсолютно неприемливо. Хората трябва да получават помощ не защото са от определена националност, а защото имат нужда от нея. И накрая, последния слайд, това, което ние препоръчваме – безопасно преминаване, което не означава а, да пътуваш с лодка в Егейско море, означава да се осигури законен път за тези хора, защото те няма да рискуват живота си, ако има законен път. Но ние непрекъснато повтаряме едно и също. Вече Ма ако се разочароваме, защото не виждаме промяна или ако има промяна, тя всъщност е към по-лошо. Хората са оплашени, те страдат в и до мен ежедневно пристигат хиляди, там вече има 13 хиляди души, които живеят под дъжда, нямат подслон и това не бива да се допуска. Много ви благодаря. Сега ще дам председателството на колегата. Благодаря. Благодаря на колежката за въведителните слова. А сега, уважаеми депутати, вие имате думата. Първият оратор е Марта Матай от Унгария. Ще ви даваме думата е на един по един. Моля ви обаче, ограничете се в две минути. Марта Матай. Благодаря. Уважаеми колеги, Европа трябва да даде шанс. Gyakorlás és annak társadalmi, szociális és egész... В много от европейските страни имаме социални проблеми, здравни проблеми. В Унгария също. 2015 година всъщност при нас пристигнаха над 50 000 души, които търсеха обежище. Само за една седмица повечето от тях се представиха пред нашите власти, поискаха обежище, поискаха да им се предложат съответните здравни грижи, унгарското правителство предприе всички необходими мерки, за да изпълни своите задължения, включително и здравните. Най-уязвимите сред тях бяха жените, децата с необходимост от помощ – също получиха необходимото внимание, но разбира се, тук има и културни различия. В много случаи е, жените мигранти не искаха да получат грижа от мъж лекар, например. Двадесет процента от потърсилите обежище получиха отговор в рамките на същата година. Всъщност тези емигранти имат право на здравни грижи. Но това въжи за тези 20%. Останалите получават само спешни медицински грижи. Разбира се, ние работим и с чуждестранни здрани власти, но така или иначе сме похарчили 200 000 евро през 2015 година за осигуряване на достъп на тези мигранти до здравната ни система. Някои от тях имат много сериозни проблеми, има и хора с увреждания. Всъщност трябва да се има предвид, че жените в този случай са по-уязвимите. Председателката прекъсва, за да даде думата на друг оратор. Но въпреки това исках да кажа, че жените получават много по-ограничен достъп до здравни грижи и по този начин правата им са ограничени. Трябва да имаме предвид реалните обстоятелства и да отчетем факта, че една трета от мигрантите в Европа са жени. Сред тях има и бремени. Те идват отдалеч. Трябва да се запитаме как да намалим отрицателния ефект. Благодаря. Моля, Задавайте и въпроси на експертите. Това е много е, хубава възможност, така че използвайте и моля ви, бъдете справедливи към вашите колеги, ограничете се в две минути. Айше Дока е следващият оратор. öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren bir... Благодаря. Искам да благодаря на организаторите за организирането на това много важно съвещание за тази много важна среща. Искам да пожелая на всички е, присъстващи честит Международен ден на жената още от сега. Сега в Турция от 2011 година пристигат много мигранти от Сирия. Това е страна, където има продължителен конфликт, конфликт от 2011 година. Турция е страна, която поема голяма тежест от мигрантите, идващи от Сирия. И в, в Турция се наблюдава една положителна дискриминация, така да се каже. Има и и иракчани бежанци в Турция. Повечето сирийски бежанци идват в Турция и статистиката показват, че от 19 милиона бежанци 3 милиона бежанци от Сирия живеят в Турция. Това са огромни ресурси, които са необходими. 10 е, милиор, милиарда долари, долара бяха вече използвани за обгрижването на тези хора. Особено важна част са възрастните жени и децата от бежанците. Естествено, има проблеми, свързани с половата равнопоставеност. Жените са особено уязвими. Те понасят най-голямата психологическа тежест от пътуването и от цялата ситуация. За съжаление, жените се използват като оръжие, като военно оръжие. Трудно е да се приспособят жените към тази ситуация. Много по-трудно е за тях, отколкото за мъжете. Най-добрата политика е, както се вижда, да, да има една добра политика за здравеопазването. Нашата тема е здравеопазването и смятам, че това е изключително важно. Смятам, че хубаво да споделя с вас специфична информация от Турция. Ние искахме от турското правителство равнопоставеност при, по, при, по отношение на медицинското третиране а, на бежанците. Всички бежанци са наши брати и сестри и мога да кажа, че те се ползват за защита Ние във всички случаи предлагаме същите услуги на бежанците, каквито предлагаме и на турските граждани. Ако имате желание, аз мога да дам допълнителна е, информация. Госпожа Алини. Благодаря. Благодаря на организаторите за това важно мероприятие. Жените бежанци които идват в Европейския съюз, се надяват, че човешките права, репродуктивните права ще бъдат уважени. Въпреки това има европейски страни, където тези права е, се нарушават или поне са ограничени. Например, е, в Литва няма, няма е, закон за репродуктивното право. Затова аз предлагам Европейският съюз да изгради една обща политика, политика ориентирана към здравеопазването, към правата на репродуктивно здраве, която да е различна, която да, е, да се противопоставя на, на антибеженските тенденции в някои държави членки. Благодаря, казва председателката Турин. Масей е следващият оратор. Добро утро! Благодаря за поканата на тази, на тази важна конференция. Имам един въпрос и няколко коментара. Ние всички знаем, че жените са центъра на семействата и начинът по който се отнасяме към жените има въздействие върху децата. Е, бежанките са подложени на е, на лошо хранене, на насилие, на сексуално насилие, неща, които се виждат от децата. Чухме ужасяващи истории и освен това, изследвания показват, че жените имат особена нужда от внимание, от медицинско третиране от езикови услуги, от заетост. Знаем, че в Обединеното кралство беженците са сред най-безработните. Това се вижда от децата, от, вижда се негативното влияние върху майките от децата. Започваме изследване за непредружените малолетни, но какво е малолетно дете, може би дете на 7, на 8 години или е, подрастващи, някои пък са по-млади, по-малки. Е, трябва да чуем през какво са минали тези деца и ако някой има информация за е, това през какво са минали тези малки хора, нека се свършат с нас. Председателката, това е много важна област. Благодаря. Алина. Диала е следващият оратор от Албания. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Какво се случва днес? Това е едно огромно предизвикателство за цяла Европа. Отново ще започна. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Огромно е предизвикателството пред Европа днес. Албания има 60 000 беженци, 20% от които са жени. През 2015 година беше годината на бежанците в Албания. Албанското правителство е, замита проблема под килима, той го, загъ... той го загърва просто. Албания страда поради конфликта в Сирия. Има големи проблеми в самата страна, защото албанките също не са равнопоставени, те страдат. Смятате ли, че проблемите с беженците са резултат от липса на възможност, липса на работни места. Жените са много чувствителни по отношение на децата си, на семействата си и те страдат много, когато са на път, когато бягат, когато търсят защита. Здравните служби са изключително важни в този контекст, защото бежанките преминават през всички тези страдания и имат нужда от защита. Те страдат от трав... трауми, от депресия и те имат нужда от подкрепа да преодолеят бюрократичните препятствия подкрепа за тяхното здраве. Равнопоставеността на половете е тази перспектива е изключително важна и тук се надяваме на подкрепа от Европейската комисия, за да може да подпомогнем жените мигрантки. Аз подчертавам, че бюрокрацията трябва да бъде намалена, за да може жените да получат по-добър прием в страните, към които са тръгнали. Благодаря на Европейския съюз за подкрепата до момента. Благодаря за подкрепата на, а, към албанските беженки. Зная, че, предизвикател, че това е предизвикателство за нашата страна. Трябва да променим ситуацията в Албания, за да може Албания да е равнопоставена на другите страни. Госпожа Кордана Сапал. Благодаря. Званой е Балканской рути е, у ovom ogromnom izbjegu. Има много беженци, които преминават през нашата страна. От септември 2015 година до края на годината през, нашата, през моята страна преминаха над 15 000 мигранти. 20% от които бяха жени. И около 14% бяха момичета. Хрватия не се справя с този беженски поток, въпреки че никой от тези беженци не иска да остане в, в Харватия само 25 човека подадоха заявление за политическо убежище в Харватия. Бе казано вече, ние се намираме пред огромен проблем. От една страна е, хора, които имаха нужда от медицински услуги, не ги от Казаха, за да не загубят връзката с групата, с която се движат. От друга страна, беженците казаха, че искат колкото се може по-бързо да се придвижат към мечтаната страна. Ако тези хора и когато тези хора стигнат до, тези, до целта на своя, своя път, вероятно те ще останат за по-дълго време там, но те носят със себе си психологически и здравни последствия, които ще ни занимават и в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Ясно е, голямата работа започва. Си Сесил Киенге е следващият оратор. Е, грация. Благодаря. Благодаря и поздравление за този семинар. Аз със сигурност ще се изкажа на пленарното заседание и ще представя доклада за холистичен подход към миграцията, където е има раздел посветен на жените. Тук искам да привлека вниманието ви е, върху е, здравеопазването. Аз съм офталмолог и съм е, помагала на жени и смятам, че ако искаме да участваме в подпомагането на жените и в области, отнасящи отнасящи се до здравето им, особено психологичното им здраве, трябва да имаме предвид, че много от жените, които идват тук, са били изнасилени. За да не забравяме, женското тяло се използва при всички условия, но в, тях, в процеса на бягството им се използва като оръжие от страна на трафикантите те имат нужда от неотложна помощ. Виждам, че трябва да приключа. Имат нужда от неотложни грижи за психичното им здраве. Не само това. Децата, децата които се раждат от изнасилени жени, изискват специално внимание. Много от тези же деца са нежелани деца и нашите общества започват да задават въпроси за тези деца. Така че жените са проблем, но също така важен проблем е, са и децата, които се раждат. Благодаря. Имаме само още 5 минути, докато продължим с за общите разисквания. Моля, ограничете се до една минута. Улрике Хилър е следващата колежка. Да, благодаря и аз за тази конференция и за този важен доклад. Искам обаче да се спре на три неща. Най-напред имам въпроса как е, се отнасяте до, към презаселването, защото смятам, че именно програмата за презаселване а, дава много голям шанс на жените да, да бъдат защитени, да, да стигнат до безопасност. На следващо място. Смятам, че е важно, важен въпрос е за събирането на семействата. Дали има тук възможности за жени и деца да бъдат обединени със своите семейства да бъдат подслонени сигурно в Европа. Ние знаем в Германия, че най-напред идват мъжете и в Германия в момента голямата дискусия е именно дискусията за събирането на семейството. И третия ми въпрос е свързан с първопричините за миграцията. Ние имаме традиция за, в мироопазването. Може би на това трябва да заложим. Нека заложим на нашите ценности, ценностите за хуманността и за мира. Не, трябва да кажем, имаме нужда от мир, трябва мир да се възцари. В противен случай беженците ще продължат да идват. Благодаря, госпожа Мафро Никола. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν... Благодаря. Аз съм от Кипър. Кипър в Кипър не идват е, беженци поради географското положение на страната, но ние знаем какво, какво е да си бежен, беженец, знаем как се чувстват хората. Хората, които търсят обежище, първата им цел, първото им желание е най-напред да се чувстват в безопасност. Това е първата нужда, която тези хора чувстват. И жените и децата са първите жертви и те губят своето достоинство, своята идентичност и е изключително нужно да си помислим как се чувства един човек да се реди на опашка, за да получи едно дяло, едно къще хляб, само за да може да преживее, само да може да, да преживеят децата му. Как се чувства такъв човек? Лошото третиране на тези хора, насилието към тези хора, всичко това е факт, то съществува. Ние се опитваме да намалим а, тези страдания, да облегчим психическите страдания. Който е бил беженец, няма никога да го забрави. И аз имам следният въпрос. Следния въпрос. Има бременни жени, бремени, които са забременели вследствие на изнасилване. Какво става с тези жени? Те имат ли възможност, ако искат, да направят аборт. Или трябва да родят тези деца с всички последствия от това. Ние знаем какви са последствията. В Кипър имахме специален закон за аборти в такива случаи. Благодаря, казва председателката. Ясно е какво, каква е нагласата на Кипър. Госпожа Клаудет Котичичи. Котичич, но всичко е наред. Благодаря, аз съм от Малта. И както знаете вие, моята страна преди много години беше страна на происход за бежанци след което стана транзитна страна и за, съжал... за съжаление, без да иска в момента е страна прицел на бежанците. Много от беженците не искат да останат в Малта, те искат да продължат по-нататък. Но какво виждаме в Европа? Днес в това, което виждаме, се е случвало в Малта вече от много години. Може е, да е, се получите толкова много от това, което е ставало в Италия, в Малта, в Гърция. А Гърция продължава да идват бежанци. Имам няколко въпроса. Най-напред, какво правим с страните на происход? Какво правим е, с тези беженци? Мисля, че не правим достатъчно. Ние непрекъснато се опитваме да лекуваме симптомите. Трябва по-скоро да се концентрираме върху страните на происход. Сирия е много сложна страна, но има и други фактори, има и други страни. През юни 2014 година аз присъствах на конференция в Лондон, посветена на въпросите на изнасилването и неговите последствия. Има протокол за защита на жените от насилие. Както каза и госпожа Кинга, това е, е изключително важен аспект, когато видим жени в лодка, които са бремени. Ние трябва да ги питаме как се е стигнало до тази, а, до тази бременност, дали те са заплатили с бременността си като, като билет за пътуване до Европа. Благодаря и последният оратор, госпожа Чекрици от Албания. Чекрези от Албания. Ist die Dame nicht mehr im... Госпожа Чекрези не е в залата или? Не, не, в залата е. Благодаря. Както и моята колежка от Албания, аз искам да говоря за ситуацията в тази страна. Двадесет процента от беженците от Албания, в Албания са жени и деца. Жените са травмирани. И една от травмите е липсата на здравна грижа. Европейският съюз трябва да помогне на тези жени да преодолеят пречките, да бъдат диагностицирани, да, да им бъде помогнато. Има много жени, които са напуснали Албания по време на бременност и имат нужда от помощ и защита. Повече подкрепа за тези жени е необходима от Европейския съюз. Преди албанци са напускали а, страната като бежанци, а, но семействата им са останали в страната. Тези семейства трябва да се съберат, трябва да имат възможност събиране на семейството. И аз искам да помоля е, Европейския съюз да улесни процедурите, да премахне бюрократичните пречки. Благодаря. Искам да ви благодаря за това, че се изказахте, колеги. Аз имам, е, за съжаление, неприятната задача да ви прекъсвам, да ви ограничаквам в изказванията. Това не е просто защото аз така искам, а просто защото искам да дам думата на повече жени. В 11 часа ще продължим нашата обща работа, а до тогава, ако искате, пред залата може да се освежите с по едно кафе, а след това ще се върнем, ще продължим а, с разговори с експертите в, едно, в рамките на общо за заседание. Благодаря ви.